gracias. Seguimos con el orden del día y pasamos a las declaraciones del Consejo. Благодаря ви. Следващото е изявление на съвета и комисията във връзка с многогодишната програма в пространството за свобода, сигурност и правосъдие. От името на съвета ще се изкаже госпожа Аск.